Good afternoon, colleagues. Um, dear members, dear... Здравейте, колеги, почитаеми членове на Европейски парламент и за мен трябва да кажа, че е наистина чест да открия това изслушване относно правата на човека в Унгария. То се предава и в интернет. Координаторите на политическите групи в Либе решиха на 13 ноември да организират размяна на мнения относно правата на човека в Унгария. Затова и днес имаме това изслушване. На 16 януари 2017 година получихме разрешение за провеждане на това заседание. На 23 януари бях уведомен за разрешението от председателя Таяни. Координаторите на Либе съгласуваха списъка на ораторите. Така че нашето изслушване е одобрено от координаторите и ние сме се постарали да има политически баланс – в списъка на ораторите. Ще давам думата на всеки по за 10 минути. Моля ви, имайте предвид, че тези 10 минути са точния предел. Не става дума за нещо приблизително. Вие ще видите времето, за което сте говорили на екрана пред вас и когато тези 10 минути се изчерпят, се изчерпва и вашето време, независимо до къде сте стигнали, тъй като всеки друг оратор също има нужда от своето време. Освен това, по-късно днес предстои и гласуване веднага след изслушването. Няма да прави отстъпки моля ви да не искате повече време. Няма да го получите. Просто се опитвам да обясня как ще работим днес. Разбира се, ако искате, може да говорите и по-кратко. Това би било чудесно, но 10 минути е максималното време. Бих искал също така членовете да имат достатъчно време да ви зададат въпроси. Всеки ще разполага с минута и половина, максимум две, за да зададе въпроса си. Важно е, разбира се, да чуем и отговорите. Имам много дълъг списък, затова ви моля да се придържате към времето, което ви е отредено. Имаме гласуване, така че изслушването ще бъде максимално 2 часа. Преминавам към списъка на нашите оратори. Доктор Тручани е първи. Но вие трябва да разполагате с допълнителната информация във вашите папки, за това няма да я съобщавам. Може да видите биографията на всеки от нашите оратори. Нека кажа добре дошъл на доктор Тручани. Обръщам се към него. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, на първо място искам да ви благодаря за поканата. Вие се интересувате от положението в Унгария. Много се радвам, че е, в е, залата имаме човек, който решително се бореше против комунизма в Унгария. Събота, 25 февруари, ние отбелязахме Деня на жертвите на комунизма. Днес имаме удоволствието да живеем при демокрация, да можем да организираме свободни дебати и размяна на мнения. Съветът на министрите реши, че аз ще представлявам Унгария във вашата комисия. Много се радвам за това. Като посланник 2010 до 2014 година в Париж, аз съм участвал в дебатите свързани и с конституционното положение в Унгария. Тогава се приеха някои основни закони по правата на човека в Унгария. Всичко това беше задълбочено като законодателна работа в резултати на работата с Венецианската комисия. Необходимо е да се има предвид, че благодарение на този конструктивен подход ние работихме по два законодателна акта с Съвета на Европа и Европейската комисия. В момента обаче Европа е в много несигурно положение, защото имахме кризата с, с еврото, с гръцкия дълг, с тероризма, с Брексит – Хората се притесняват, защото има много промени. Класическите политически партии носят отговорността да предприемат ефикасни мерки, да отговорят на предизвикателствата. Трябва да се подчертае, че нашата отговорност е огромна. При тази криза приноса на гражданското общество е добре дошъл. Трябва да се работи с правителството, с европейските институции и НПО. Същевременно трябва да се прави разграничение между ролите на всички тези участници. Това е една променлива геометрия, що се отнася до легитимността. Но всички се водим от всеобщото изборно право. Аз бих искал да се спра на конкретната проблематика. Миграционната криза е най-голямото предизвикателство по-настоящем. Нашето положение е трудно заради географската ни ситуация и шенгенското пространство. Запазването на шенгенското пространство дава ключова роля на Унгария в управлението на миграционната криза. Ние трябва да контролираме но контрола по вътрешните граници на Шенген много ни безпокои. Имаме четири свободи в Европейския съюз. Унгария изпълнява своите отговорности и задължения за защита на външните граници на шенгенското пространство. 2015 година много ни критикуваха но днес виждаме, че политиките на Европейския съюз също се фокусират върху защита на външните граници. Гордем се, че допринесохме за тази промяна. Позволете ми също така да цитирам казаното от господин Томас Демазиер, министър на вътрешните работи, който писа – на господин Тимерманс, че що се отнася до трафика на мигрантите, би трябвало да се работи в тясно сътрудничество с третите транзитни страни, международните организации, международните центрове за бежанци. Това също доказва, че министрите на вътрешните работи на Европейския съюз също обръщат внимание на управлението на незаконната миграция и миграционния трафик. Когато говорим за миграционната криза, трябва да имаме предвид, че често се прави смесване между сирийци и мароканци, например, има известна неяснота и за тези, които идват от южните страни. Някои държави членки решават, че, например, Турция е безопасна страна, а други страни не са безопасни. Трябва да се запитаме защо всички тези хора, които стигат до шенгенското пространство, всъщност преди това минават пред множество безопасни страни. Защо обаче те искат непременно да се озоват в Германия? Това е напълно смислен въпрос. въпрос. Същевременно трябва да се мисли за защита на населението на държавите членки и ефикасни процедури, които да отговарят на европейските права. Всички държави, членки и европейски институции имат едни и същи цели. Аз участвах в съвета по правосъдие на министрите от ЕС. Виждам, че винаги на всички заседания се обсъжда тероризма и миграцията. Същото се случва на заседанията на министрите на вътрешните работи, които непрекъснато обсъждат шенгенското пространство. Дами и господа, позволете ми да говоря и за погазването на правата на човека, това, което безпокои много от държавите членки и тези, които се присъединиха след 2004 година. Много от държавите в последно време приеха норми, които по някакъв начин ограничават тези права. Командироването на работниците е свързано с дискриминационни норми. Хората се натъкват на множество трудности, но въпреки това европейските институции оглушително мълчат, а са погазени основни права – би трябвало това изслушване да говори за ролята на гражданското общество. Виждаме, че гражданските организации са поканени. Ние винаги сме готови да водим диалог, но не бива да се стига до конфронтация. За нас диалогът е много важен, що се отнася до този, който се води в рамките на групата по правата на човека в Министерство на правосъдието. Ние заседаваме редовно. Унгарското правителство отделя внимание на този диалог и в Будапешта, и в Брюксел. Бих искал да представя и е, моя колега, който е специалист по въпросите на миграцията. Той завежда миграционния отдел в Германия. Тук е и колегата, който отговаря по европейските въпроси. Това е господин председател. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря. Може би трябваше наистина да спомена, че с вас е и бившия министр, който отговаря по европейските въпроси и съдебното сътрудничество. Следващият ни оратор е господин Миклуш Санто, директор на Центъра за основните права. Има думата за 10 минути. Шемен. Господин председателю, уважаеми депутати, дами и господа, благодаря ви за поканата. Аз също ще се опитам да се вместа в отреденото ми време. Позволете ми да кажа няколко минути за думи за Унгария, за така наречената унгарска ситуация. И демокрацията, не само във връзка с Унгария, а изобщо. Нека ясно да подчертая, че като оставим на страна останали съображения, демокрацията и човешките права все още функционира и цяло действа в а, Унгария. Основните елементи на демокрацията, конституцията, основния закон на Унгария беше приета през 2011 година от а, законно избран парламент а, чрез една прозрачна законодателна процедура. От друга страна, също е вярно, че има няколко различни модела на демокрация. Всеобщата дефиниция за демокрация включва върховенство на закона, но тя не е толкова ясна. Има множество различни интерпретации затова стандартите не са толкова ясни. Имаше промени в компетенциите на Конституционния съд в Унгария. Има държави от Съюза, където изобщо няма подобен орган, като например Нидерландия. Това е независим орган, ръководителят на Конституционния съд се избира от парламента и действа под надзора и ръководството на правителството. Тъй като няма обща дефиниция за демокрация, могат да се забележат няколко неща, които са общи за всички европейски демокрации, като, например, провеждането на свободни избори. Общи европейски избори се провеждат регулярно. Парламентът действа независимо. Различните клонове на властта действат независимо. Функционирането на унгарската държава, съгласно Конституцията на страната, се базира на разделението на властите. Има различни механизми и структури, които са в рамките на националната идентичност и характер. Член 4 от договор за Европейския съюз посочва, че националната идентичност трябва да се зачита от Съюза, политическата, конституционална а, структура, местното и регионално самоуправление. Когато говорим за демокрация, говорим за различно възприятие на суверенността, а не толкова за демокрация. Не има сблъсък на идеологии, и на схващане за национален суверенитет, за споделяне на компетенции между националните държави и Европейския съюз. Европейския съюз обаче сам по себе си не е държава. Няма също европейски демос, няма същия суверенитет съюза, както отделните държави членки. Унгария изпълнява само някои от компетенциите в съответствие с принципа на суверенност. Разбира се, има различни концепции, които са свързани с суверенитета и неговото тълкуване. От една страна, наднационалния Европейски съюз като идея изисква съюза да упражнява повече компетенции а, и дори да иззема някои от функциите на държавите членки, като, например, а, налага върховенството на закона а, и някои други не съвсем изяснени концепции. Като това засяга хомогенността и независимостта на държавите. Съюзът обаче трябва да се разглежда като средство и не като нещо друго. Държавите членки са суверени да определят правната среда в съответствие с конституционалната си идентичност като Конституционен съд, спазване на различни процедури, също и процедури свързани с правата на човека ние забелязваме началото на промени, свързани с демокрацията, с върховенството на закона, с основните права. Всичко това опира до суверенността. Политическите и правни битки между нези, които са за наднационални решения в полза на цялото човечество, нези, които държат на националната идентичност, включително идентифицирането на това какво означава на основни права, се отнася не само за Унгария, за Европа, за целия западен свят. Мисля, че най-интересното в нашия съвместен живот предстои. Благодаря. Сега давам думата на господин Тодор Гардош, който е изследовател от Amnesty International. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Уважаеми колеги, за мен е чест да съм днес а, тук. Първо искам да кажа, че Amnesty International а, има сериозни безпокойства, свързани с а, основните права в а, Унгария. През последните години има безпокойство, свързано с, провеждането на практики, които засягат свободите и правата и има наличие на дискриминация. Има нов закон, свързан с антидискриминацията, както и такъв, свързан с основните права. Освен това се приемат закони без да има обществени консултации, да се провежда широк дебат. Първо, ще кажа, че ам, ние бихме тревога съвместно с други международни организации, що се отнася до състоянието на медиите в страната. Е, предприемат се мерки, които засягат живота на хората дори в този момент. Премахват се системата за проверки и баланси правителствени партии ем, обявяваха, че ще има рестрикции свързани с абортите, както и ще се а, въведе евентуално смъртното наказание. Освен това има ем, некоректно отношение към бежанците и търсещите обежище. Ем, НПО са подложени на натиск и не се провежда структуриран дебат с гражданското общество. Не се защитават правата на хомосексуалистите, на децата, на хората в неравностойно положение, както и на представите на ЛГБТ всичко това предизвиква безпокойство. Организират се изслушвания, изготвят се резолюции. Amnesty International а, призовава депутатите в Европейския парламент да задават въпроси и да искат от унгарското правителство да извършва своите, да спазва своите задължения. трябва да се обърне внимание на тези, които в момента са марганизирани и са лишени от своите права. Правната сигурност вече не е гарантирана от страна на правителството, като оправдание се представя кризисната ситуация. Amnesty International се нарича организация, в която работят агенти, като очакваме и допълнителен натиск от страна на правителството. Днес искаме да ви кажем, че ситуацията е много сериозна и от спешен характер. Миналия петък получих доклад и снимки от хора, които са били ам, обект на злоупотреба по границата. Насилието а, не е рядкост. Трябва да има морална отговорност и бежанците да бъдат върнати в своите страни, то по безопасен начин. Трябва да се предприемат ам, своевременни мерки, за да се окаже помощ на бежанците. Унгарското правителство не е провело разследване, свързано с оказаното насилие върху бежанците. Много от бежанците, между тях и деца, са заклещени в Сърбия и не могат да продължат. Правителството действа по много циничен начин и продължава да изгражда огради а, Министерството на, външ, на вътрешните работи води до влушаване на ситуацията. Нека да се знае, че има системни а, недостатъци в целия механизъм, който а, прави невъзможно предоставянето на убежище Унгария отказва да сътрудничи по системата за Дъблин. Правителството заявява, че бежанците са престъпници и за това то трябва да осигури безопасността на страната. Правителството изразходило милиони а, евро на данакоплаците, за да слага билбордове със своите послания навсякъде в страната и а, се създава един климат, който води до задълбочаване на враждебното отношение а, от страна на гражданите към бежанците. Криминализирани са и някои а, действия, които са свързани с тероризма. Amnesty International е публикувал доклад миналия месец и ние сме много безпокоени от тази тенденция. Не може да се фърлят обвинения за участие в тероризъм, когато няма а, никакви доказателства. Има случаи, в които лица са а, осъдени на 10 години а, затвор поради подозрено участие в а, тероризъм. Това стана миналата година According to a court in Szeged, where Ahmed's trial concluded on 30 November, на 30 ноември лице използва мегафон, за да се обърне към бежанците на границата. След това се предприемат някакви мерки, за да се допуснат хора през границата свързани свързани граждани с това лице също избягват, защото са подложени на гонения. Някои от тях са хвърлени в затвора за 3 години. По-късно има решение на съда, че въпросното лице е е, се освобождава и може да се присъедини към своето семейство в Кипър. Не може всички беженци да се заклемяват като лица свързани с тероризма или за това, че имат връзка с а, престъпни организации, готвят а, метежи срещу страната. Много често се правят изказвания, които са нас, а, пристрастни, са насочени срещу мюсюлманите. Използването на мегафон и хвърлянето на камъни не може да се приема като терористичен акт. Затова очаквам въпросното лице Ахмед да а, бъде освободено и обвинените срещу него да бъдат снети. Отблизо наблюдаваме случая. А, Европейския парламент и комисията трябва да се позоват на член 47 от Харта на човешките права и да се противопоставят на такъв тип действия. Миналата година Европейския съд отправи обвинения към унгарското правителство, че е, злоупотребява в мерките си, свързани с защитата на е, личната неприкосновеност. Не трябва правата за е, свързани с сдружаването и е, свободата на изказване да се накърняват за сметка на сигурността. Ам, крайна сметка правителството има право да а, предприема смешни, спешни мерки, а, също и рестриктивни мерки да ограничава достъпа до обществени сгради, като всичко това а, е в разрез с международното право че сме изправени пред сценарии, в които а, правителството, в много случаи, в които не е необходимо, ще прибягва към тези разпоредби, за, а, свързани с, изва... с обявяване изваредна ситуация в страната. Това може да се използва срещу политически опоненти, срещу борещи се за човешките права и да се, да се използват срещу бежанците и търсещите убежища. Ами, господа, искам да ви кажа, че ние тук имаме едно общо задължение, към което трябва да се придържаме. Комисията Европейския парламент трябва да по, а, искат от а, унгарското правителство да отговаря за своите действия трябва да се гарантират ценностите, които са общи за Европейския съюз. Член 7 на който се позовава европейското е, унгарското правителство, е сериозно нарушаване на е, ценностите и основните права не трябва да създаде критична маса, чрез която да се накара унгарското правителство да прилага всички европейски закони. Благодаря ви. Е, следващият е, оратор. Dear chair, dear... Благодаря. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, господин министър, благодаря ви за поканата. Бих искала да говоря за свободата на информацията в Унгария. Хартата за свобода на изразяването е елемент от изпълнение на европейското законодателство. Първо ще говоря за свободата на медиите в Унгария. Виждаме две тенденции – свобода и плурализъм – трябва да има, но всъщност те са уронени в Унгария. Посяга се, например, на разпределението на приходите, има и други мерки. Упражнява се един вид мека цензура. Освен това, медийният пазар се преструктурира – ОИСР отбеляза, че след последните избори много малко от медиите са наистина независими. Много от медиите се притежават от бизнесмени, близки до управлението. 2016 година една от големите медии беше купена от такъв бизнесмен. 2015 един от телевизионните канали – също така 2015 година ежедневник с много голяма читателска маса беше купен от такъв бизнесмен. Друг независим ежедневник изведнъж беше закрит, всички бяха уволнени. Това на по-късен етап беше успорвано и се реши, че мярката е противозаконна. Но Тогавашният собственик Media Works всъщност продаде около 100% от акциите си на човек отново близък до управляващата партия. Освен това, трябва да споменем и някои провинциални издания, които също пострадаха. Има препоръки от Европейския парламент за справедливо субсидиране – на медиите, но ние виждаме, че има неравно разпределение на държавните реклами и това засяга медийния пазар. Тези тенденции се влушават. Знаем, че доста от журналистите не получиха достъп до миграционните лагери на други журналисти пък се забрани достъп до унгарския парламент. Някои от тези забрани междувременно бяха отменени. Втората тема, на която искам да се спра, е активното гражданство. Хората се опитват по законен начин да стигнат до информация, но когато критикува твърде остро, губят работното си място или ги обвиняват в клевета. И ясно е, че критиката трябва да бъде заглушена. Трябва да спомена и докладчика на ОНЕ по правата на човека, който счита, че клеветата се използва като инструмент срещу опозицията в Унгария. Имаме и новия закон за медиите от 2015 година, който затруднява още повече достъпа до информация. Много често заявките за информация зависят от специално разрешение, което така и не излиза на бял свят. Анонимните заявки за информация вече са невъзможни. 2016 година продължиха ограниченията на нашите свободи, приеха се редица отраслови закони. Когато говорим за свободата на словото, трябва да говорим и за неправителствените организации. ООН ни посети 2016 година и отбеляза, че има много сериозни проблеми с правозащитниците в Унгария. Заключението на представителя на ОНЕ е, че средата е много неблагоприятна, че има стигматизиране, което се изостри от 2016 година. Заместник-председател на Фидес, например, съобщи, че Националния комитет за сигурността трябва да разследва организациите около Джордж Сорос. Има 22 такива разследвани организации. Заключението беше, че те са в нарушение на унгарските и европейски норми. Същевременно ние знаем, че унгарското законодателство е това, което нарушава е, нормите за правата на човека. Това беше постановено от съда по правата на човека. Правото на личен живот също е нарушено в Унгария. Това стигматизиране на определени организации се влуши още повече в последно време. Имаме нов закон за гражданските организации и декларирането на техните активи. Това е тъй наречената антикорупционна програма. В нея се казва, че трябва да има прозрачност при НПО и ето защо НПО трябва да представят подробни декларации на своите активи. Утре това предложение ще бъде подробно обсъждано. Но до сега тези законодателни предложения дори не бяха оповестени публично, по-скоро се носеха слухове за тях. Идеята е заклеймяване на НПО. Това се представя като иск за прозрачност. Има различни изявления на високопоставени служители, включително и нашия премьер по този въпрос. Казва се обикновено, че трябва да се разгледат не по, които са чуждестранни, които се занимават с политическа дейност и не се знае каква е собствеността. Всъщност докладите за тези НПО са публично оповестени. Тези организации, освен това, често по един или друг начин са свързани с управлението на миграционната криза. Но новите законодателни предложения имат за цел единствено заклемяването или унищожаването на тези НПО. В началото на месец януари един от министрите ни заяви, че организациите на Сорос трябва да бъдат изметени от страната. Специалният докладчик по правата на човека в ООН изрази също така своята загриженост от това непрекъснато заклемяване на правозащитниците от използването на такива силни формулировки. Води се кампания за сплашване. Виждаме, че не се зачитат европейските ценности и свободата на словото е само едно от израженията. Посягането на капитала на тези организации означава всъщност и ограничаване на придвижване на капитала в Европа. Е, ФИДЕ се насочва срещу организациите, подкрепени от отворено общество. Те са едни от НПО, които са на прицел. все още се спори какъв трябва да е прага на финансиране от чужбина, за да бъде декларирана от съответната организация. И все още не се знае дали мерките ще се отнасят само спрямо тези организации над прага. Благодаря и накрая Марта Пардави, съпредседател Унгарски Хелзингски комитет. Заповядайте. Thank you, Chair. Благодаря, Уважаеми депутати, господин министър, за мен е чест, е, че мога да се изкажа днес пред вас е, от името на Унгарския Хелзинки комитет, който е базиран е, в Будапешта. Ние работим за защита на мигрантите и други, по други въпроси. Аз ще говоря за едно от основните безпокойства в Унгария, а именно защитата на мигрантите. Разбира се, държавите трябва да защитават своите граждани, граници, но трябва също и да устояват правата на човека при провеждането на контрола по границите. Трябва да се демонстрира уважение към правото да се кандидатства за обежище, съгласно съществуващите процедури. През последните години се търси баланс между защита на правата на човека и контрола по границите. Това съвсем не е лека работа обаче. Когато се говори за миграцията в Унгария, търсенето на този баланс и усилията за спазване на правата на човека и правото на Съюза са подкопани от август 2015, когато правителството предприе редица драстични мерки, които на практика премахнаха защитата на търсещите обежище в Унгария. Целта на тези мерки беше да се ограничи достъпа на лица, които търсят международна закрила до територията на Унгария. Има мерки насочени към отхвърляне на всички молби за убежище на лица, пристигнали а, през границата с Сърбия, прилагайки принципа на сигурни трети държави, тъй като унгарското правителство счита Сърбия за сигурна трета държава. Има нови несправедливи правила, които лишават от достъп до надлежна процедура за кандидатстване за убежище. Има мигранти, които са пресекли границата и които са криминализират системата за приемане на мигранти е значително намалена като капацитет. Правителството поставя акцента върху предлагане на най-елементарни условия, като, например, временно настаняване в палатки или контейнери, което е крайно лошо, особено в зимни условия. Имиграционната служба в Унгария разглежда по-малко 20% от молби. Правителството предприе допълнителни мерки миналата година, за да се ограничи достъпа на мигранти до страната. Унгарската полиция от юли трябва да ескортира до външната граница всички мигранти, които са заловени в радиус от 8 км от границата с Сърбия. Така се лишават търсещите обежащи от правото им да кандидатстват за международна закрила. Сръбската миграционна система не е в състояние да се справи с огромния наплив на върнати лица. Близо 18 000 мигранти са били отблъснати на границата по този начин. Те не са получили никакво индивидуално за тях решение, свързано с връщането им. Очевидно, съображения за сигурност също могат да възникнат, когато няма регистрация на мигрантите, когато не могат да се проверят данните в съществуващите данни, бази данни. И това е в противоречие с съществуващите норми в момента в Европейския съюз. Европейския съюз е предприел мерки срещу Унгария от 2016 година. Неправителствени организации, както и Върховния комисарият на беженците на ООН, получават множество съобщения за мерки за отблъскване на мигранти и търсещи обежище. Върховният комисар по правата на човека на ООН, както и Върховният комисар по беженците, изразиха безпокойства от а, а, практики, които са злоупотреба, но правителството не разглежда сериозно случаите на неправомерно отблъскване на, гражд... на границите. Ние имаме доклад, който обръща внимание именно на тези случаи на отблъснати лица на границата. Предвижда се закон сега, който ще даде възможност на правителството да връща масово мигранти, търсещи обежище, но нямат правен статут в страната. Те ще бъдат връщани на границата с Сърбия, независимо в коя точка на Унгария се намират и откъде са влезли в страната. Това ще се прилага в сегашното положение, което трябва да продължи до септември, както и в други случаи на обявяване на извънредно положение в бъдеще. Това ще засегне лица, които търсят обежаще навсякъде на територията на Унгария. Те ще бъдат задържани, ще бъдат изпращани в транзитни зони без никакви възможности за тях да успорват ограничаването на свободите им. Властите също ще могат масово да връщат същ, всички търсещи обежище, които са влязли в страната без разрешение, независимо през коя граница на страната ще бъдат връщани през сръбската граница унгарските власти сега осигуряват само на 25% от лицата седмично, така че малко ще бъдат хората, които ще могат да се възползват от разрешения достъп до територията на Унгария. Също жилищното настаняване в контейнери, Хората, които сега се намират в временни центрове за настаняване, също ще бъдат изпращани в тези транзитни центрове. Ще бъдат задържани лицата, докато трябва цялата процедура по търсене на обежище, докато се определи статута им, което означава лишаване от свобода, а това може да се допусне само при изключителни случаи. В случая това задържане ще се отнася до всички непълнолетни, дори и малолетни лица, което е нарушение на правата на детето и е в ущърп на правата на детето. Освен това, съгласно Дъблинския регламент, няма да се връщат мигранти и на територията на Унгария, което е нарушаване на принципа на солидарност. Ние бихме искали да се обърне внимание на този проекто закон, за да се гарантира, че Унгария ще спазва законодателството в областта на миграцията и обежището. Председателят, благодаря ви, тъй като това изслушване е по много деликатна тема и много важно. Бихме искали да дадем възможност на всички, които искат да се изкажат. Съгласно нашия правилник, най-напред ще дадем думата на координаторите, но за да има възможност всички желащи да се изкажат, моля да ограничите вашите изказвания в рамките на минута и половина, за да можем да чуем отговорите на министъра, както и представителите на гражданското общество. Всички политически групи ще бъдат представени. Там, където има координатор политическата група, той ще вземе думата първо. Ако няма такъв, тогава някой от политическата група би могъл да вземе думата от него име. Всички, които от този момент нататък влизат в залата, няма да получат възможност да се изкажат. Госпожа Вържа, вие искате ли да се изкажете? Да или не? Това дали значи? Добре, Включвам ви в списъка. Започваме с госпожа Мецола и господин Наги. Моля ви ясно да дадете знак, ако искате да се изкажете. Не, не ви, господин Наги. Добре, няма други. Добре, господин Наги. Вие сте координатор. Имате думата. Right. Thank you very much. Mrs. Spinelli, you're speaking for GUE. I can be very brief. My, my, my question благодаря. Моите въпроси са към министъра на правосъдието. Искам да знам какви са мерките предприето от унгарското правителство, свързано с ам, унгарските затвори и за това, че те са препълнени. Комисията използва таблица свързана с правосъдието, която реално оценява каква е ситуацията в страната. Може ли да кажете вие какви са правомощията на Конституционния съд и вие като бивш съдя ще може да навлезете, по-големи подробности от тези изложени в медиите. Благодаря ви за това, че бяхте кратка. Госпожа Сипел от името на СИД. Благодаря. Аз ам, Направих някои проучвания, докато слушах ораторите и особено това, което каза господин Сандор за върховенството на закона. Е, през 2013 е основан Център за основните права и в интернет има две имена, които се посочват, вашето и още едно. И всички статии на тази страница са подписани от е, Центъра по основните права. Може ли да ни кажете колко хора работят в този център и колко хора пишат тези статии? Бях изненадана от това, че господин Трашани говореше за за това, че правителството е избрано. Да, никой друг не е казвал нещо различно, защото трябва да го споменавате отново. Но дори да сте избран, трябва да зачитате отделните политически изявления, отделните политически позиции, както и тези на НПО, както и тези на гражданите. В условията на демокрация трябва да се гарантира, че ще бъдат чути всички мнения и изявления. Това е важно и за свободата на на изказване и свободата на словото. Това се отнася до медиите. На следващо място по мълчаливата процедура вие казахте, че а, гражданите беженци трябва да отидат в други страни, които се считат за сигурни. Вие не позволявате на тези хора, които са в нужда, да дойдат и да им осигурите подслон. Това е в противовес с, с Женевската конвенция. Вие им казвате ходете е, където искате, но идвате в Европа и най-вече в Унгария. Това също е против Женевската конвенция. Освен това, ораторът е, е прекъснат. Не, не знам дали този закон е, ще е, бъде ефективен на практика, който е свързан с хвърлянето в затворите на бежанци. Господин Джурек от името на Екара. Bardzo dziękuję. Mnie zaskoczyła... Благодаря. Бях изненадан от това, което а, каза господин Гардос. Вие споменахте няколко административни процедури, но вие спеме, споменахте някакви коментари, гледни точки, а, изявления, когато а, сундирате мнението на хората от а, улицата и ако това е а, противоречи на вашето собствено мнение, въпреки всичко а, ам, това, което казват хората, трябва да бъде взето предвид. Ще се съгласите ли? Ще се съгласите ли, че комунизма в Унгария и в други страни е система на потисничество. Цели групи от обществото са считани за предатели или врагове на народа. Съгласни ли сте, че определени кръгове, които си сътрудничат с комунистическата власт в Унгария и в други страни, след като пада комунизма, когато се налага демокрацията, все още тези кръгове използват своето влияние и средства, за да блокират еманципацията на тези социални групи, които са били дискриминирани по време на комунистическия режим. И на следващо място ще се съгласите ли, че а, всяка власт, всяко правителство, което иска да защити обществените блага а, и обществото, трябва да закриля и тези групи, които са подложени на дискриминация. И още един въпрос, защото не знам дали точно ви разбрах. Абортите, смятате ли, че абортите са един вид убиване на плода. No, Brigid, Започнахме с Бригит. Говоря за времето, не за съдържанието. Всеки ще може да се изкаже в рамките на две минути и половина но трябва да имате предвид, че трябва да чуем нашите оратори а, и а, нека да се придържате към отреденото ви време. Ако не го правите, ще прибегна и към използване на чукчето. От името на ГУЕ, госпожа Спинели. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Алде преди мен, колегата от Алде. Искам да кажа, че Натали Кризбек, ние сме трети от Алде. Извинете, наша грешка. Извинявам се на Барбара. Натали, поздравление за това, че сте нов, е, новия координатор от името на Алде. Моля, имате думата. Извинявам се. Благодаря, господин председател. Няма много време, макар че е ясно, че има много въпроси. Колегите вече поставиха проблемите. Аз ще се спра само на един от тях. Ние приехме мината седмица в Страсбург нова директива за борбата срещу тероризма и хармонизиране на наказателното правосъдие в Европейския съюз в частта борба срещу тероризма. Представителя на Amnesty International спомена Ахмед Аш. Знаем, че унгарското правителство го подозира в тероризъм. Интересуваме каква е позицията на унгарските власти, що се отнася до това, което приехме с мнозинство? изпълнението на директивата и необходимостта от пропорционалност, както и гарантиране на основните права. Ясно е, че не може и едното и другото, ако си в Европа, трябва да си готов да се съобразяваш и с по-сложни решения, които засягат всички нас, европейците. Благодаря. Още веднъж поздравления и а, още веднъж моите извинения. Госпожа Спинели сега от името на ГУЕ. Господин председателю, искам да ви помоля да дадете думата на госпожа Вържа, защото тя е докладчик в сянка. Госпожа Вържа. Благодаря, господин председател. Извинете ни. Аз също искам да се извиня, че дойдох малко по-късно, но ме интересува най-вече третирането на мигрантите в Унгария – както и процедурата. Трябва да се има предвид глобалния контекст. Повечето, чието кандидатури се обработват, са хора от Сирия. Много от тях имат увреждания заради сирийския конфликт. Но отношението на унгарските власти съвсем не е добро. Например, Ахмет Аш и Ахмет А получиха много тежки присъди, като основната причина е това, че те са носили със себе си мегафони. Нима това е достатъчно, за да обвиниш някой в тероризъм, доста очудващо решение. Интересуваме как унгарският представител обяснява това господин Аш е бил дискриминиран по време на целия съдебен процес заради това, че е мюсюлманин. Нещо, което е абсолютно недопустимо. Посяга се на свободата на вероисповеданието. Ясно е, че тук имаме две скорости. Бих искала да знам защо унгарското правителство в този случай отказа посредничеството от страна на ХСР. Би трябвало да се гарантира едно и също третиране на тези, които идват от Сърбия и които идват от друга посока, но виждаме, че това не е така. Погледнете цифрите на хората, които влизат на унгарска територия. Благодаря, госпожа Саргентини. Sorry, chair. <laughs> Thank you, chair. Благодаря, господин председателю. Въпросът е към министъра на правосъдието на Унгария. Разбирам, че имате пакет с изменения, свързан с 9 мерки за управление на границите, като е, някъде около 7 марта или по-рано ще бъде прият е, пакета. Говорите за процедурата за искане на убежище, процедура, която вече съществува на границата. Да разбирам нещата така, че нормалната процедура за даване на убежище няма да се провежда в Унгария и цялата процедура ще се извършва само на границата. Как виждате в бъдеще тези изменения, тъй като те са в разрез с европейското законодателство. Вие вече казахте, че очаквате да имате разнопосочни мнения с Европейската комисия, но щом виждате, че ще са такива последиците, защо бихте ли казали, защо държите на тези Изменени и навлизате в тази битка. Свободата на обществото е нещо много важно. В момента се предвижда една много сложна предварителна ре, регистрация и дали в момента предвиждате повече място, което да бъде отредено на гражданското общество във вашата дейност, госпожа Кал. Благодаря, господин председателю. Összefogottam is gyorsan kérdezni. Egyrészt örvendek, hogy... Ki благодаря. Искам да кажа, че а, се радвам, че обсъждаме тази и тема днес. Виждам, че а, се предоставя и информация, която се тълкува по подвеждащ и а, неправилен начин. Така че искам да внеса яснота. Първо, Изненадана съм от казаното от Amnesty International. Тук става въпрос за присъда, постановена от съда. И това е нещо нормално в една правова държава смятам аз. Недостойно е организация, която защитава правата на човека, да се изказва по такъв начин. Лицето, за което говорим, е имало различни паспорти и опитвало се да влезе по различен начин в Европейския съюз. Бил е в Кипър пет, с пет коли разполага лицето и какво прави това лице на унгарската граница. Използва мегафон, за да се опита да премине границата. Петима полицисти, петима полицаи са били отведени, откарани в болницата вследствие на сблъсъци, породени от лицето. И ам, за това се очудвам още веднъж на това, което беше казано от Amnesty International. Виждате как стоят нещата. А това, което се случва с вестниците. А, когато се случват такива неща в станите 28 държави членки, и тогава не се надава такъв вой. Благодаря, господин а, председателю. Ще задам въпроси към министъра и искам конкретни отговори. Ако в Унгария не се допускат бежанци и правителството не иска да има проблеми с тях, защо, има, защо са необходими нови по-строги правила, свързани с бежанците? Защо има нужда от контейнери и защо хората се заключат в тях? На следващо място, как е възможно, както каза министъра, това по-строго законодателство да предвижда и а, е, мерки за лица между 15 и 18 години и те да бъдат третирани както и а, пълнолетните лица не е ли е, целта на всяка демокрация всеки да е свободен и да може да изразява своето мнение? И е, избирателите трябва да могат свободно да правят своя избор. Защо трябва да бъдат и. Е, защо не е възможно за хората да говорят е, свободно за е, политическите кандидатури в Унгария? Следващия оратор. Bardzo dziękuję. Ja mam pytania, dwa pytania do pana. Имам два въпроса към министъра. Първия въпрос. Вярно ли е, че правителството и а, управляващата партия са а, единствените представители на опозиционната партия от времето на комунизма, така както каза господин Юрек? в унгарското общество, ма има и други а, украски и отенъци от а, комунистическата опозиция. На следващо място, министъра каза, че а, се е, упражнява дискриминация срещу дружествата. Може ли да кажете кои страни точно са дискриминирани? може да ни дадете няколко подробности, госпожа Гомеш. Моите колеги вече споменаха какви са техните безпокойствия, що се отнася до, чове, до основните права в Унгария за това, че НПО са сплашвани, като по натиск е поставена и фундацията на Сорос, но не само тя. Ситуацията с мигрантите също е сериозна. Подкопава се борбата срещу корупцията поради факта, че гражданството, че обществото няма право да излага своята позиция открито в медиите, защото хората биват сплашвани. Четох доклад за един влак, който стига до а, родния град на господин Орбан и този влак е финансиран от европейски средства. Питам се какво прави Европейската комисия, защо не следи какво се случва с европейските средства и не само ще отнася до корупцията в Унгария. Говорим за това, че трябва да работим съвместно и да съгласуваме действията си, не да действаме така, както действа Унгария. Има агенция, която се насърчава открито от Унгария, като тя предлага едва ли не ем, практики ем, за, пране на, за пране на пари. Явно унгарското правителство иска да ем, изолира бедните хора, а да даде правомощия на олигарси, които си купуват е, златни карти, кредитни е, карти в Унгария. Благодаря. Господин Вистисен, следващи оратор. Frank, of... Ще бъда откровен. Този дебат би трябвало да се провежда в Унгария, според мен. Доста интересно, че това, което се споменава, всъщност го виждаме и в други държави членки. Вземете Франция, която отдавна е в извънредно положение заради терористичните нападения. Дори гренландското правителство преразпределя средствата за медиите. Затова бих казал, че такива практики виждаме и в Дания, и в други страни. Но така или иначе, тъй като този дебат се води в Европейския парламент, вместо в демократичната унгарска държава, ще попитам унгарския министр следното. Вие прилагате тъй наречения пушбак модел на мигрантите към Сърбия. Не е ли това много сходно на предлаганото от Европейската комисия, но в европейски мащаб? Защо не кажете няколко думи за нашето споразумение с Турция и правата на човека там? Като Чили, според Европейския съюз, правата на човека се спазват по-добре в Турция, отколкото в Сърбия. Аз знам много добре, че това не е така. Може би Унгария ще ни го обясни. Госпожо Викстрюм, извинете за объркването по-рано, заповядайте. Чухме и от колеги, както и от а, нашите гости от Унгария, къде пряко, къде не, че Европейския съюз в този случай не бива да се меси и няма правомощия, че Унгария се сочи с пръст. Много ми е мъчно, че се казва това. Ние сме семейство, група на държави членки и трябва да си помагаме и когато е трудно. Член втори ръководи всички нас. Демокрацията, ценностите, върховенството на закона, на това се основава ЕС. Спомена се свободата на словото, на медиите. Има обаче едно нещо, което много ни притеснява. Това, което се каза за мигрантите. Знаете, че ние работим по преработката на общата система за обежище – промяна на Дъблинския регламент, предвиждат се много сериозни промени и се предвижда механизъм за солидарност. Всяка държава членка трябва да участва в него. Сигналите от съвета обаче са, меко казано, обезпокоителни. Бихте ли ни казали няколко думи за това? is 85 от от 65,5 милиона бежанци по настоящен по света са в развиващите се страни, но ние също трябва да поемем своята отговорност. Благодаря, господин председател, че организирахте това изслушване. То е изключително важно. Благодаря и на НПО за техните свидетелства. Те отдавна ги представят, но няма никаква реакция на това. Господине, аз не тълкувам правото като вас. Не мисля, че има посягане на правата на командированите работници, но много се притеснявам от мигрантите и тези, които имат право на обежище, защото чуваме само език на омразата. Това е ужасяващо. Господин Орбан системно задържа мигранти в името на суверенитета на собствената си страна. Обръщам се към вас, представителите на НПО. Какво очаквате от Европейския съюз? Виждате, че и в Унгария, и в Польша има нарушения, но за съжаление Европейската комисия не може да предприеме следващата стъпка заради блокажа в случая с Унгария. Трябва да надскочим партизанските игри, трябва да бъдем твърди, да зачитаме правата на човека и преди и след присъединяването към Европейския съюз. В Европейския парламент гласувахме механизма на правовата държава. Европейската комисия ще бъде сезирана. Благодаря ви. Госпожа Окшор. Благодаря ви, господин председател. Искам да задам въпрос към господин министъра относно аборта, прекъсването на бременността и Истанбулската конвенция. Как са защитени жените? Каква борба се води срещу насилието, упражнявано спрямо жени? Благодаря. Госпожа Спинели има думата. Благодаря ви. Обръщам се към представителя на унгарското правителство. Няма смисъл да се говори за жертвите на комунизма, ако продължават посегателствата над правата на човека и се мисли, че това засяга само националната държава. Знаете, че ние се водим от правата на човека, Хартата за основните права и Европейската конвенция по правата на човека. Много благодаря на Хелзинския комитет и на Human Rights Watch, които изпратиха писмо на господин Аврамополус във връзка с правата на хората по границите. Защо в транзитните зони има автоматично задържане? Обяснява се, че това се дължи на извънредното положение. Това извънредно положение го имаме вече над година и половина, но критериите са неясни. Миграционната криза се превръща в криза на Европа, изправена пред миграцията. Интересуваме също така защо не се предвижда обжаване при отхвърляне на молбата за обежище и кой покрива разходите. И накрая господин Шогор. Partly my question was already uh, asked. It's uh, regarding Ahmed's case. По случая с Ахмед. Известно ли ви е, че този човек имаше 7-8 паспорта? Искам също така да ви кажа, че като говорим за корупция, не ставаше дума за някакъв малък влак. A, um, important... Много ви благодаря, колеги, за това обсъждане по такава важна тема. Много въпроси бяха отправени към господин министъра, така че той ще даде своя отговор. Чухме и доста коментари вместо въпроси. Ще използваме разумно тези налични 33 минути. Обръщам се и към колегите от гражданските организации, които могат да дадат своите отговори първи, но ще ги помоля да бъдат кратки. След това ще чуем господин министъра. Не искам всички да се изказват, тъй като нямаме време. Може би Посочете един или двама от вас. Може и да говорите по две до три минути максимално, ако всеки от вас се изкаже. Кой би искал да започне? Госпожо Пардави. Благодаря. Благодаря за въпросите, коментарите, интереса към правата на човека в Унгария. Предполагам, че колегите ще вземат също отношение. Аз искам да говоря по задържането на кандидатите за убежище. Това ми се струва много тревожно. Не само защото трябва да се прилага единствено в крайен случай, съгласно европейските норми, но трябва да има и пропорционалност на едно такова решение, да има реална необходимост. Виждаме, че много голям брой кандидати за обежище в Унгария биват задържани. Тази мярка се прилага много широко. в транзитните зони дори не се взима специално решение за това. Унгарското правителство е казвало пред медиите, че според тях задържането в тези транзитни зони по границите дори не се смята за задържане. Европейската комисия за предотвратяване на мъченията към Съвета на Европа. Разбира се, разгледа този въпрос при последното си посещение в Унгария. Подробно бяха описани условията. Ясно е за абсолютно всички, а и нормите по правата на човека трябва да се съблюдават, че решенията в този случай трябва да се взимат според отделния случай, да се предвидят мерки за правна защита, да има участие на адвокати и неправителствени организации, но ние не виждаме никакви такива гаранции. Всъщност, кандидатите трябва да заплатят разходите по своето задържане – ако не се получи положително решение за международна закрила. Това е всичко. Благодаря. Ние работим с Европейската комисия и Европейското правителство. Ще помоля всички да се придържа до максимум две минути. Заповядайте. Благодаря за въпросите. По коментара за медийния пазар – има не само регламентиране срещу медиите, има и липса на плурализъм, цензура, което означава, че информацията, която стига до обществеността, е манипулирана. 87% от унгарските журналисти са на мнение, че политиката контролира медиите, а не обратното. Питахте за гражданското общество и предлаганото законодателство. Заклеймяването на НПО за това, че изразяват мнение, всъщност поставя под въпрос естеството на демокрацията. С удоволствие бих говорила много по-дълго за предлагания закон, и регламентирането на дейността на гражданското общество. Благодаря. Заповядайте и вие. Благодаря. Престъпленията по време на комунизма са се случили и те не могат да бъдат подценявани. Интересно, че точно вие казвате, господин Юрек, че са маловажни. А по отношение на абортите Според Amnesty International, жените са тези, които трябва да вземат решение за своите тела. Но защитата на зародише е залегнала в унгарското законодателство още от началото на 90-те години. По-скоро сега правителството прави идеологически изявления и това е проблемът за Ахмед Хаш, ние не направихме коментар, ние правихме коментар по самото съдебно производство, което беше повлияно от изявленията на правителствата, като правителството беше убедено, че Ахмед е виновен. Следователно, не е можел да се говори за съдебен справедлив процес. Лицето е задържано на границата. През месец декември ранено е, както са ранени и мнозина други, но тук не е направено никакво разследване, по-скоро на посоки на 11 са повдигнати обвинения за това, че са хвърляли камъни или са говорили чрез мегафон. Според нас тези деяния не могат да се окачествят като терористични деяния. Благодаря, господин Санто. Ще бъда кратък и за това ще премина към унгарски. Бъдете готови. Ще отговоря на първия въпрос. Съветът по правата на човека е съставен от 7 експерта. Трима от тях се занимават с анализ. Аз съм един от тези трима, но не знам защо, госпожо Зипел, толкова се вълнувате от а, имената на участниците. Искам да взема отношение и по един друг коментар – ние се водим от Женевската конвенция, която не гарантира право на достъп до социални придобивки. Според нас става дума за временна ситуация при мигрантите. Това са граждани на Сирия или Либия, не на Унгария – а по случая Ахмед Хаш аз съм съгласен с президента Трамп. Една нация не може да се откаже от своите граници и от защитата на тези граници. Така че не може да се търси сметка на държавата за съдебно решение на първа инстанция. Всъщност в началото на 2000-та година, сигурно си спомняте, каза се, че медиите са като цяло либерани в Унгария, но сега мисля, че те са по-балансирани. Ако един собственик е решил да сложи край на дейността на медиите, които притежава, това е напълно нормално. В Унгария има достатъчно граждански организации, само 3% се занимават с политика. Благодаря, давам ви думата и на вас. I would like to answer also in Hungarian. Благодаря. Аз също ще мина на унгарски. Дами и господа, първо искам да благодаря за зададените въпроси. Благодаря наистина на представителите на гражданското общество. В Унгария ние живеем в демокрация. Отворени сме за дебат и диалог. Всичко това е нормално. Но има нещо, което ме притеснява и натъжава. Когато говорим за миграция, не правим разграничението между бежанец и мигрант. Всички говорят за бежанци, но всъщност, според мен, нещата са много по-сложни. Става дума за миграция. Има множество видове миграция, но със сигурност трябва да се прави разлика между бежанец и економически мигрант. Економическия мигрант иска да дойде в Европа, обикновено идва от Марокко или някоя друга страна. Целта му е да има по-добър жизнен стандарт. Така че от една страна имаме економическите мигранти, от друга страна бежанците, но тази разлика не се прави, а тя е много важна. По време на войната в бивша Югославия ние проявихме своята солидарност. Имаше мнозина, които дойдоха от Сърбия, от Харватия. Ние ги приехме. Но след това те се върнаха в своите страни. Не бива да се забравя унгарската помощ за тези хора. Забравиха се и събитията от 56-та година, когато мнозина унгарци трябваше да избягат в чужбина. Днешната ситуация обаче е много различна, защото ние едно време проявявахме съдействие в съответните лагери, докато сега при нас пристигат хора, които не са готови на никакво съдействие. Това започна 2015 година. Те идват в Унгария, за тях крайната дестинация не е Унгария, искат да продължат към Унгария, към Швеция, така или иначе към Западна Европа. И въпреки отличните специалисти, и експерти, с които разполага нашето правителство. Статистиката е тревожна. В Унгария мината година са влезли 9000 уязвими лица, от които 8000 дори не са изчакали края на разглеждането на своята молба и аз са се отправили към Германия и Австрия. Какво да кажем на министрите от Австрия и Германия? Сигурно те биха ни казали, че трябва добре да защитаваме границите си. Аз прекарах младостта си по време на комунизма и много се радвам, когато мога да се кача на автомобила си и да шофирам до Брюксел без никой да ме спре по пътя. Не искам тази свобода на движение да бъде застрашавана. Докато днес тя е застрашена. Погледнете какво става по границите между Унгария и Австрия. ще видите, че ние в Унгария наистина трябва да защитаваме външната граница, за да можем да опазим свободата на движение. Като говорим за миграция, Вижте и как се извършва преместването на 160 хиляди, само 10 хиляди са преместени. Така че трябва да критикувате и други държави членки. Аз отказвам да платя 200 хиляди евро глоба за това, че съм решил да откажа приема на дадено лице. Това е абсолютно обида за Централна Европа. Трябва да се каже истината, трябва да се зачитат процедурите. Ние винаги сме се съобразявали с европейската законодателна база. Винаги съдът също така е взимал своите решения по въпросите на убежището но знаем, че трябва да предприемем мерки, за да защитим шенгенското пространство. Ние ще зачитаме критериите, ще създадем необходимите условия. Ще помагаме на децата, които идват при нас. Но нищо това няма да проработи, ако не гарантираме обществения ред и сигурност. Без тях правовата държава няма да оцелее. Нека си го кажем открито. Тероризмът вече присъства. Ние изобщо не знаем къде ще бъде следващия удар. В посолството на Франция в Будапеща на 14 януари изнесох реч точно на тази тема. Казах, че не се знае какъв ще е следващия атентат. Но, когато веднъж го казах, още същата вечер имаше атентат в Ница. Когато Испания реши да изгради ограда, за да се защити от анклавите си в Африка, гражданските организации е, са много по-малко нещастни, отколкото когато ние строим ограда. Става дума за европейска криза и трябва наистина да се прави разлика между беженец и економически мигрант. Новите правила, които въвеждаме, са стрикни. Тези хора ще трябва да подлежат на вписване в съответната община и на контрол. Разбира се, те могат да се обърнат и към собствен адвокат, ако желаят. Сега бих искал да кажа няколко думи за НПО. Миналата година аз представих един проекто закон, който позволява съответното НПО да може веднага да започне своята дейност, вместо да изчаква една година за регистрация. Тогава никой не ме поздрави за това, че съм постигнал автоматично регистриране на неправителствените организации. Никой не ме поздрави. Не, че ми трябват поздрави, но нека бъдем обективни. Тяхната регистрация беше улеснена. В Унгария имаме 60 000 неправителствени организации. Те процъфтяват. И това се приема за съвсем нормално при демокрацията. Те са легитимни. А правителството също така е легитимно, защото тази власт му е дадена от избирателите. НПО имат право на мнение, разбира се, но каквото и да кажат, това не значи, че веднага трябва да ни обвиняват в това, че сме някакви диктатори. А за бъдещето на НПО няма защо да се безпокоим. Аз съм запознат с доклада на Венецианската комисия. Ние ще приемем едни ясни законодателни норми, НПО се регистрират пред съда и трябва да се знае кога техните финанси идват от чужбина. Всичко това отговаря на доклада на Венецианската комисия и на демократичните норми. Те в никакъв случай не страдат. И сега много конкретно Нека кажа за пренаселването на нашите затвори. Много сме говорили за това със съвета на Европа. Има и 6000 временно прекратени дела. Надявам се обаче, че ще се приемат ефикасни процедури а за Конституционния съд той може да обявява за нищожни решенията на съдилищата. Този съд работи много добре. Знаем, че те отмениха дори законодателен акт, предложен от самия мен. Така че съдебната процедура се спазва. А за случая на Ахмед вече много неща се казаха. Но аз не бих си позволил да критикувам съдебно решение. Никога не съм си позволявал да окачествявам решения на съда като добри или лоши така че не бих искал да изразявам мнение. Прокурорът носи отговорност за повдигнатите обвинения, но един министр на правосъдието не може да се произнася по решение на съда. И още няколко думи. Въпросите на господин Нидермайер – за проблемите на бежанците. Не знам дали говорим за същата страна, но когато огромни групи искат да преминат незаконно границата, е ясно, че има проблем. В Франция вече около две години и половина имаме извънредно положение. Вижте какво става и с Гърция. Всеки ден по 150 души минават от Турция към Гърция. Може би трябва също така да спомена, че Турция се смята за безопасна страна, а Сърбия не. Въпреки, че Сърбия е кандидат за присъединяване и се изпълняват копенхагенските критерии. Иначе ние не се страхуваме от НПО, имаме нужда от НПО. И на третия ви въпрос за хората на възраст 14 до 18 години. Мисля, че се справяме добре. След това, вие споменахте комунистическия режим. Трябва да се говори, според мен, за престъпленията на комунизма, така както трябва да се говори и за Холокоста. Нашата страна е пострадала много от такива престъпления. време, но Пак ще кажа, трябва да се говори за престъпленията на комунизма и още две минути, ако ми дадете, положението на жените и конвенцията от Истанбул. В момента водим обществено допитване, трябва да сме готови през месец септември. За Министерство на правосъдието първи приоритет е защитата на жените жертви. Искам да благодаря на всички изказали се. Ние сме демократична държава. Винаги сме готови на дискусия и на дебат. за мен са важни член 7, член 2 за основните ценности. Всички ние изграждаме този европейски дом. Но разбира се, имаме страните основателки, присъединилите се по-късно, бедните, богатите и това не е добре. Според мен има дискриминация на Централна Европа в много случаи, защото доста от предприятията са притиснати и тук чрез конкуренцията всъщност се посяга и на основни права. Мисля, че е важен диалога. Това е единствената възможност и за това съм тук. Благодаря ви за вниманието. Um, think... Колеги, с това приключихме изслушването, както каза господин Вистесен, дали това е мястото да провеждаме подобно изслушване. Искам да кажа, че ние много внимателно го подготвихме. Това е в прерогативите на нашата парламентарна комисия, на Европейския парламент като цяло, да следим за спазването на основните права. Искам отново да благодаря на всички наши гости, че отговориха на задълбочени въпроси, свързани с правата на човека. Ние се опитахме да проявим максимална балансираност. Искам да благодаря отново на всички. Колеги, ще прекратим за кратко заседанието и в 5 часа точно ще започнем с гласуването. Колеги, когато сте готови, можем да започнем с гласуването. Моля да заемете местата си. Нямаме други точки в дневния ред до края на днешното заседание, така че когато приключим с гласуването, ще приключим и заседанието. Всички готови ли са? Координаторите са на място. Електронно гласуване предстои. Искам да ви напомня, ако някой не си носи картата за гласуване, да даде знак сега. За да можем да отчетем а, вашия глас. Всички си носите картите, така ли? Ако сте готови, можем да започнем с гласуването по първия доклад. Господин Скрипек вместо госпожа Стивенс е тук, така ли? Don't, them, but... И двамата не са тук. Има ли някой от екара, който да е в залата? За да можем да пристъпим към гласуването. Добре. Никой не иска да вземе думата. Нека да пристъпим към гласуването тогава. 12-то изменение. Всъщност, нека да кажа какво гласуваме. Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби и така нататък. Доклад на Хелга Стивенс. Изменение 12. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Господин Скрипек влиза в залата, взема мястото си. Нека да му дадем възможност да се настани. Секунда, колеги. We'll, we'll just wait till Mr. Skripek takes his seat. You can't vote on that one, okay? You ready? И така, 13-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 14-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 15-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 19 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 21-во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 20-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се първо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се второ изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение, моля гласувайте. Единайсто извинете. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Колеги, съгласно член 53.4, сега ще пристъпя към представене на измененията в Транспортната комисия от името на комисията Либе. Гласуване, започване на автоматизиран обмен на данни. Парламентът е консултиран по тези въпроси 23 февруари беше крайния срок за консултациите. Ние поискахме удължаване на срока. Ще работим само на английски. Докладът беше представен на 19 февруари. Тъй като нямаше предложение за изменение, можем да пристъпим към гласуване. През март ще се гласува в пленарна зала. Имаме само едно гласуване. Това е поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 42 гласа за, 2 против, няма въздържали се. Следващата точка се отнася до а, същото решение. Съветът поиска от парламента да се произнесе в рамките на 3 минути. 23 февруари крайния срок. Е, на 19 февруари беше представен доклада. Нямаше изменения. Можем сега да пристъпим към гласуването. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седма точка. Създаване на система за влизане и излизане, цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите членки на Европейския съюз за определене на условията за достъп до системата за влизане и излизане за целите на правоприлагането. Господин Диас Демера е докладчик. Искате ли думата, господин Демера? Накратко. Исках просто да благодаря на цялата група, на цялата група политически, която наистина работи много добре. Okay, you, Благодаря ви, господин Диас Демера. Всички готови ли са за гласуването? Okay, I'm glad to see the EPP. Радвам се, че всичко е наред при НП. Можем да започваме. 149 то изменение. 150, 151, 52 и 53 амблок. Край на гласуването. Отхвърлят се. Сто петдесет и четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член първи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис Изменение 333. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 353. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 354-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Спинели гласува въздържал се. Не ви работи машината за гласуване. Искате ли да си смените мястото, госпожа Спинели? Ще изчакаме да се преместите. Готови ли сте? Компромис по член 9. Извинете. Тридесет и и 400 изменения амблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 392 изменение. Моля, гласувайте.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 Изменение 614. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 415 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 41 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 417 изменение. Моля, гласувайте. Четиристотин изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 418 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 419 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по 12 член. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 465. Моля, гласувайте. Изменение 465. Край на гласуването. Приема се. Компромис по 17 член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 19. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по глава 3, членове от 22 до 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 519 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по глава 4, членове от 26 е, до 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Петстотин и 532 се гласуват анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис. Извинете. 533-то изменение, колеги. 533-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 534-то изменение. Моля, гласувайте. 533 Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Смен. Приема се компромис по 33 ти член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение на Комисията по бюджети номер 16. Моля, гласувайте. Изменение 16 на Комисията по бюджети. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 623 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 300... 636. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 638. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се блок технически изменения, свързани с защитата на личните данни. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. компромиса по член 40. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 84-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 85-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 641 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Uh, Отхвърля се. Деветдесет и пето изменение. Моля, гласувайте. Indicates how carefully we need to vote. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 654 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 665 изменение. Моля, гласувайте. Шестстотин изменение, колеги. Има един глас от НП в повече. Моля един от колегите от НП да оттегли гласа си по изменение 665. Благодаря ви. Колеги, да, вече е отчетено гласуването по 665. Приема се. 104 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 106-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 666-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по 49 член. Моля, да гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Okay, amendment 671. 671. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по 52 член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 54. Моля, гласувайте.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 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 721. Моля, гласувайте. Таня, искаш да вземеш думата ли? Устно изменение. По тях не казваме нищо. А, понеделник е. Понеделник е и много съжалявам, просто се шегувах. Може да кажеш каквото искаш. Може би се... Може би се дължи на Унгария. По 721 имам устно изменение, ще го изчета. Го изчета като изключение от параграф 1, глава 4 трябва да се прилага две години след началото на, на действията, както е залегнало в член 60, параграф 11 и само след оценка, доклад на след доклад, който да е представен на парламента и на съвета, в който се показва съответната необходимост и приложимост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромиса сега... Компромиса е свързан с преамбюла. Край на гласуването. Приемат се колеги, по точките от преамбюла вече сме готови. Преминаваме сега към окончателното гласуване. По именно гласуване ще бъде това. Всички ли имат готовност? Okay, Окончателно гласуване. По гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 30, ем, приема се доклада на господин Диаздемера. Поздравления. Е, Mrs. Vergia, would you like to take the floor on this part? Госпожа Вержия, искате ли да вземете думата? Благодаря. ГОЕ иска да внесе мълцинствено становище по този текст, за да обясни е, своята позиция. Това е отговаря на член 52 или не е четвърта. Господин Дездемер, искате ли да добавите нещо? Не казахте нищо в началото. My apologies. We still have to take no, uh, señor presidente. the votes by majority. Mr. Diaz de Mera, please. We Gracias. still have another vote. Yeah. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Исках само да кажа, че госпожа Вержия има право да се позове на член 52А. Аз уважавам това нейно право на становище на младсинството. Благодаря ви. Извинявам се, колеги. Сега ще трябва да гласуваме съгласно член 69c, що се отнася до а, окончателното гласуване, да определим мандата ам, и а, мандата за водене на преговорите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 40 гласа за, 4 гласа против, 1 въздържал се. Приема се. Поздравление за господин Диаздемера. Колеги, сега преминаваме към друг доклад на господин Диаздемера. Преди да преминем към гласуването, искате ли да кажете нещо? Не, преминаваме към гласуването. 20, 21 и 22 заедно ще ги гласуваме. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлят се. Първи компромис. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. And then we go to the final vote. Окончателно гласуване. За да ущастливим всички, по именно гласуване, моля гласувайте. I'm here to make you happy, Juan, don't worry. Final vote. Окончателно гласуване. Всички ли гласуваха? Моля гласувайте. Приема се. 38 за, 7 против, 1 въздържал се. Поздравление за господин Диас Демера. Госпожа Вържия, искате ли да вземете думата? Не. Не, не, не съм си сменила мнението, но тъй като този доклад е така или иначе свързан с предходния, мисля, че е достатъчно да имаме едно становище на мълцинството for this one, of course. Да, разбира се. Моля, гласувайте. Съгласно ам, член от правилника 69C. Край на гласуването. 41 гласа за, 4 против, 1 въздържава се, приема се. Докладът ще бъде внесен в пленарна зала по време на второто пленарно заседание през март. Благодаря ви. Приключваме с гласуването и приключваме с заседанието за днес. Благодаря ви за вниманието.